Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Дами и господа, скъпи колеги, започваме нашата работа с половин час закъснение. Но при всички случаи не можем да продължим след 19 часа, така че ще скъсиме изказванията. Имаме две съседания или две части. Първо МФР е след 2020 година и след това възможни нови собствени ресурси към европейският е, бюджет. Бих е, подприканял всички участващи да бъдат много кратки и прецизни. Добре дошли на колегите от националните парламенти, от Европейския парламент. Искам да поздравя специално госпожа Евгения Ангелова, заместник председател на Комисията за финанси и бюджет на Народното събрание на България, която ще председателства втората част на нашето заседание. Това е между парламентарно заседание, което е от огромно значение за укрепване на връзките между нашите парламенти и по-специално в областта на финансите и економиката. Първата част на нашето заседание се посвещава на МФР след 2020 година нови предизвикателства, нови приоритети и тяхното финансиране. Това е ключов момент за консултации с националните парламенти и Европейският парламент, нашата комисия подготви два стратегически доклада по собствена инициатива за МФР и собствените ресурси. Тези доклади ще бъдат прияти в нашата комисия тази седмица, а през марта в пленарна зала. Е, Митичесните ставки също са обект на тези доклади, които всичко това има за цел да представиме предложения преди предложението на комисията от май 2018 година. То ще бъде предложено пред мен 2018 година. Сега, какви ще бъдат процедурите на изказване? Както обикновено ще се опитаме да позволим на колкото се може повече участници да изкажат мнението си, въпреки че нашето заседание е твърде кратко и пленарното заседание продължи по-дълго от очакването. Няма да, е- да има възможност за всички да се изкажат, но утре след обед тези, които не са могли да се изкажат, ще се изкажат. За това много ви моля, колеги, да се ограничите с две минути Вашите изказвания не трябва да бъдат повече от две минути. Ще има часовник. И в течение на дискусията ще трябва да бъда много стриктен и да ви а, прекъсвам. Разполагате с карти за изказване на зелен, зелена за МФР след 2020 година и жълта карта за втората част нови е, собствени ресурси. Ако желаете да се изкажете, моля, попълнете тези, тези карти и ги предайте на нашите ам, раз, координатори. И това въжи за всички депутати. Ще дадем думата на двама представители на националните парламенти и един на Европейският парламент. Госпожо председател, ще можем да, да адаптираме формулата на изказване по време на изказването за, на събранието и на заседанието. Ако е необходимо, първо ще дам думата на Ян Обрих и Изабел Тома, който от двамата ще вземе първ думата. Госпожа Тома, имате думата. Ще говоря на френски. Първо бих искал да да пожелая добре дошли на колегите от националните парламенти от, а, от гледна точка на Европейският парламент, вие сте нашата, нашето допълнение, нашата половинка. Ние гласуваме разходите, а вие гласувате приходите. Ние трябва да бъдем съюз, съюзници, защото работиме за едно и също благо, но за съжаление се срещаме твърде рядко и би трябвало да имаме повече съучастничество между нас. Някои се опитват да ни убедат, че не, нашите интереси не съвпадат, че се, е, против, си противоречат дори. Просто за... защото когато увеличаваме бюджета на Европейският съюз, намаляваме е, националните бюджета и обратно. А, е, тоест, трябва да, да, да решим едно уравнение, което да е благоприятно за всички, но също време за това е необходимо да се промени структурата на приходната част на европейският бюджет и за това предложихме бъдещата МФР да бъде променена, усъвършенствана чрез промяна структурата на приходите целта не е бюджета да бъде по-автономен, а просто да бъде спасен. Необходимо е да се спаси бюджета на Европейският съюз, за да може да бъде спасен самият Европейски съюз. Защото в, в момента установяваме, че многогодишната финансова рамка 2014-2020 беше с по-малко ресурси от предишната, предвид е, присъединяването на Харватия междувременно. Многогодишна финансова рамка, която бе подложена на е, намалявания, на на а, проблеми, на неочаквани събития и всичко това става в ущърп на нашите граждани. Имам предвид политиката за сближаване, политиката за научни изследвания. С това стана и в ущърп на нашите студенти и научни работници в рамките на Ерасмус. За бъдещата МФР сме изправени пред много противоречия. Противоречия, които объркат нашите съграждани. От една страна твърдиме, че освен е, традиционните политики на Европейския съюз, като ОСП и така нататък, Европа ще се погрижи за бежанците, за борбата срещу тероризма, за общата отбрана и промишлеността на отбрана. Европа също така ще е, инвестира в е, публичните е, инфраструктури и така. Всичко това обаче без нито едно допълнително евро. От една страна големи политически заявления, от друга страна никакъв бюджет. Ние като членове на комисията по бюджет казваме, че нещата не могат да продължат така. Да, създадахме шенгенското пространство, без да си задаваме въпроса за границите. Да, необходимо е да инвестираме в европейската отбрана, но не можем да постигнем тези цели без допълнителни средства. Това е основният въпрос. европейският бюджет трябва да бъде на висотата на своите амбиции и цели. Обсъждаме проблемите с съвета. Много държави членки твърдат, че 12 милиарда недостиг след излизането на Обединеното кралство не трябва да бъдат компенсирани от нови приходи. Някои казват, че ще трябва да избереме приоритети, нови приоритети и и да, на, да намалиме финансирането на някои по-традиционни дейности. Комисията по бюджет все още не е гласувала доклада така че нещата все още са условни, не се знае какво ще стане петък по, по време на гласуването тук в комисията и през март в пленарна зала, но при всички случаи парламента е единодушен като твърди, че традиционните политики, политики на солидарност, комити, политиката на сближаване, ОСП са тясно свързани с останалите политики и с изграждането на единния пазар. Тоест, ако искаме една единна Европа, ние не можем да намалиме средствата за основните политики на Европейският съюз Ние не можем да, нам, да намалиме основите, за да е, разшириме къщата. Това е виждането на Европейския парламент. Още повече, че става дума за политики в областта на солидарността и на които нашите граждани разчитат. Това са и инвестиционни политики. Полит политиката за сближаване е политика на инвестиции. Основната политика на инвестиции от, с европейски пари. Някои твърдат, че политиката на сближаване би могла да се отнася само за регионите, които се сблъскват с най-много проблеми. Да, но в дългосрочен план държави, държавите членки, които няма да се възползват от политиката на сближаване, ще решат просто да не внасят допълнителни средства защото всички в крайна сметка са печеливши и се възползват от тези инвестиции, независимо дали е, става дума за държавите нетни платци или не. 10 минути не разпърнагаш с 10 минути не. Добре, тогава ще прекрата. Извинявайте, господин председател, мисля, че имах повече време. Така че, направих, направихме следното изчисление. Да запазим съществуващите политики без никаква промяна в бюджета, да като прибавиме към тях новите политики – като специалната политика за борба с младежката безработица, политиката за бежанците, проблемите свързани с границите. Също към това прибавихме и исканията на съвета за бъдеща политика за промишлена отбрана – изчисленията доказаха, че за да можем да постигнем тези цели е, е необходим референтната стойност да бъде 1,3 на БНД. Някои твърдат, все още твърдат, че този процент трябва да бъде 1,1, но като цяло парламента смята, че с 1,3 можем да постигнем целите. Господин Олбрихт. Благодаря ви, господин председател. Няколко допълнителни коментара в качеството си на съдокладчик. От Польша съм, но ще говоря на английски, за да улесним дебата. Основният въпрос, по който сме изправени всички, както на националните парламенти, така и тук в Европейския парламент, е следният. Знаем ли какво точно ще се случи след 2020 година? Знаем ли какво ще се случи с бюджета на Европейския съюз след 2020 година и с политиките, които се ръководят от държавите членки? Отговорът очевидно е не, не знаем. Знаем, че британците ще напуснат съюза през марта 2019 година. И дебатът, който ни представи госпожа Тома, представлява дебат за това какво очакваме от Европейския съюз след 2020 година. Какво се очаква от съюза, как ще изглежда той след 2020 година. Какво искаме да постигнем заедно и кои ще бъдат общите ни дейности и колко ще струват те. Откъде ще дойдат а, парите? Не можем да кажем, че всичко ще направим. Не. Къде са парите и къде са политическите решения? Вторият въпрос. Готови ли сме с, с а, нужните средства за оперативните програми, с фондове след 2020 година. Готови ли сме или не? За да сме готови, от на 1 януари 2021 година трябва да сме приключили е, цялата работа най-късно в е, втората половина на 2019 година. Ние в Европейския парламент искаме да приключим поне с регламента за МФРМ преди изборите за Европейския парламент. Ако не успеем да приключим с работа по е, тази реформа, вероятно ще се наложи да продължим преговорите и през 2019 и през 2020 година. Всичко много ще закъснее, което не е нищо ново в Европейския съюз, но искаме да избегнем тази опасност. Искаме да започнем незабавно след 2020 година. Така че политическият ми въпрос е следният. Готови ли сме в рамките на 6-7 месеца да свършим нещо, което по принцип ни отнема около 2 години? Това е един много интересен пример. Нужно е да се постигне съгласие между правителствата, т.е. между държавите членки и съгласието на Европейски парламент. Припомням ви, че гласуваме с квалифицирано мнозинство в съвета за годишният бюджет на Съюза, а за МФР имаме нужда от единодушие в съвета. Ето защо процедурата е по-различна. И след приемането с единодушие съветът ще ни изпрати МФР тук в парламента и съгласно процедурата по даване на съгласие ние можем да кажем да или не. И разбира се, ние сме готови да го сторим. Готови сме да работим съвместно с съвета от сега, не, няма да чакаме съвета, а искаме съвета, държавите членки, включително и националните парламенти, да проявят нужната политическа воля, за да приключим работата по МФР възможно най-бързо. В противен случай няма да сме готови преди изборите и под ние нямам предвид Европейския парламент, имам предвид ние, Европейския съюз, няма да сме готови преди е, смяната на Европейският е, комисия, преди смяната на съвета няма да сме готови от политическа гледна точка, всичко ще остане отворено или ще се отвори наново. Така че в заключение, утре ще продължим дебата, ще продължим да, работи, да обсъждаме МФР, но дебатът за МФР всъщност да засяга всички политики на Европейския съюз. Става дума за политическия дебат за бъдещето на съюза след Брексит. Не само за това колко ще струва, а въпросът е какво искаме да правим след Брексит заедно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Олбрихт. А сега давам думата на докладчикът ни за бюджет с 2019 година Даниеле Виоти. Той разполагаше с 10 минути, но се съгласи да се впише в рамките на 7 минути, за което му благодаря. Благодаря ви, господин председател. Ще се изкажа на италиански качество си на докладчик за бюджета. на напред да благодаря на председателят ни и на всички колеги, които присъстват днес тук. Интерпарламентарната седмица в Европейския парламент винаги е била много важна за определянето на общите ръководни насоки в е, съвместната ни работа. Тази година, както вече установихте и както ясно заявиха и господин Обрехт и госпожа Тума, тази година трябва да постигнем съгласие по МФР и то много сериозно. 2018 година по този начин става една много важна година. Европейската комисия ще започне процедурата по новата МФР, а паралелно с това трябва да приключим и преговорите за Брексит. И действително с бюджета за 2019 година се превръща в бюджетна процедура, е, свързана с много сериозни предизвикателства. За Европейския парламент това ще бъде последната възможност да гарантираме последователност на политическите приоритети и бих искал да се спрем на три приоритета. Отвъд традиционните ни дейности, които те или иначе са заложени в годишните доклади на парламента, т.е. научно-развойната дейност, например. Тази година сме определили три приоритета. Първият е свързан с социалния стълб или стълбът за социални права на Европейския съюз. Благодарение на тази европейска политика в социалната област, можем да си възвърнем доверието на европейските граждани. На второ място е управлението на миграционните потоци. И паралелно с това трябва да продължим да подпомагаме страните на происход на тези миграционни потоци. И не на последно място, трябва да се занимаваме с причините на тези иммиграционни потоци. И техният основен приоритет е засилване на европейската политика в областта на отбраната. Държавните и правителствени ръководители взеха решението да подхранят с нови средства инициативата за младежка заетост миналата година. Благодарение на отличната работа на моят предшественик господин Мурашан успяхме да постигнем увеличение на бюджета за тази инициатива, а тази година очакваме допълнителни средства за гаранцията за младеща. По вторият приоритет функция трета на бюджета редовно не разполага с достатъчно средства. Трябва да се засилят ЕАСО, Фронтекс и Фондът за миграция и беженци, както и инвестициите за интеграция на младите мигранти. И не на последно място предложихме нова подковителна дейност в размер на 12 милиар, милиона евро, свързано с поразумението, подписано между е, върховния представител госпожа Могерини и министрите на отбраната на държавите членки. Трябва да постигнем напредък и по това досие и да гарантираме, че Европейския съюз играе истинска роля в международен план и че разполага с адекватни инструменти, които да са адаптирани е, към целите, които сме си поставили. Или сказано други дума, има нужда от стабилен бюджет, което е важно както за МФР, така и за бюджета за 2019 година. Не, си, не бива да се ограничаваме само с логиката всеки да получи толкова колкото е вложил, а да погледнем малко по-общо на европейските политики. Към момента работим с много голям брой финансови инструменти, които излизат извън бюджета на Съюза и които по този начин не са подложени на парламентарния контрол на Европейски парламент. Преходът това се оказва нужно от техническа гледна точка, както стана ясно през последните няколко години, особено в момента, в който се оказа нужно да се адаптира Европейския фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ. Въпреки това смятаме, че е важно да се спазват правомощията на Европейския парламент, разписани в договорите. Към момента има много сериозно неравновесие в полза на увеличаващия се брой допълващи бюджета финансови инструменти. И в крайна сметка има опасност да се стигне до управление средствата по един принцип, основаващ на технокрацията и който е много отдалечен от гражданите. Парламентът сам обаче не е винаги в състояние да устои на натиска на съвета. Днес много се очаква от Европейския съюз. Очаква се да гарантира запълване на празнотите, оставени държавите членки ни да им помогнат да преодолеят слабости в системите си. Едновременно с това обаче на Съюза не се дават нужните средства, за да изпълнява тези очаквания. Ето защо, колеги, очакваме от вас да ни подкрепите, като покажете какви резултати са постигнати през последните години. Надявам се да имаме много а, успешна работа през тези няколко дни на съвместни заседания. И се надявам, че след като се върнете в а, столиците си, ще се срещнете с представителите на правителствата ви и че ще убедите всички ваши правителства, включително и моето, независимо от коя партия ще бъде след изборите през месец марта, ще ги убедите, че трябва задължително да се преодолее този блокаж, тъй като в момента действително ми се струва, че има много сериозно разпокъсване в рамките на бюджетната процедура на равнището на съвета. Надявам се, че дебатът през тези два дни ще ни помогне да излезем с обща стратегия. Както знаете, ние сме пряко избраните народни представители от гражданите, независимо дали сме избрани на националните парламентарни избори или на изборите за Европейския парламент. Надявам се, че в края на годината ще разполагаме с един бюджет, който да ни даде възможност да се справим с предизвикателствата пред Европейския съюз, за да даде малко повече спокойствие на европейските граждани и гражданки. Благодаря ви, господин Виоти. Той е спомена последиците от прекалената строгост и липса на гъвкавост на многощата финансова рамка. По този начин затворени в сме, сме затворени в една много строга рамка на средствата, определени за 7 години напред и когато се стигне до непредвидени обстоятелства, се налага да излизаме с допълнителни инструменти. По този начин виждате една схема за галактиката от финансови инструменти. Виждате тук доверителните фондове, специфичните финансови инструменти. И не знам дали в националните парламенти успявате да осъществите нужният контрол, защото обикновено се взимат малко средства от европейския бюджет и после се искат средства от държавите членки. Така че се надявам ви да оказвате някакъв контрол от тези средства, защото ние в парламент в Европейския парламент нямаме такъв контрол и това е много важна тема, за да се завърнем към водещия принцип за единство на бюджета. Благодаря ви, господин Виоти, за изказването ви. Вие се вписахте отлично в седемте минути, които бяха отделени. Господин Йордис Соле се пъсни към нас и ви разполагате с 7 минути. Merci, monsieur le président. Um, I will uh, speak in English, first of all. Ще говоря на английски. Нека първо да приветствам с добре дошли колегите от националните парламенти. Искам да очертая някои аспекти, свързани с предстоящата МФР. Идеята като цяло е много важна за нашата група. За периода след МФР много е важен какъв ще е бюджетът и трябва да се има предвид, че се залагат основите за следващите 7 години. Става въпрос най-вече за политическа гледна точка. Бюджета се включва всякакви приоритети, които се изразяват в определени суми. Трябва да знаем какво ще правим, какво няма да трябва да правим и какво не искаме да правим. Трябва да очертаем на къде, сме, на къде сме се отправили по отношение на политическите ни цели и как тези цели могат да бъдат изразени в определени а, суми имаме общи цели, трябва да знаем как да ги финансираме. Въпросът е дали имаме тези общи цели, дали имаме някакви споделени позиции, свързани с, с това как ще изглежда Европейския съюз през следващите няколко години, дали ще проведем задълбочен и интензивен дебат за бъдещето на Европа, преди да навлезем по-надълбоко в следващата финансова а, рамка и ам, дали при разделеното ми Сменото кралство ще ам, сключим добра сделка, въпреки добрите намерения на Европейската комисия, аз имам своите съмнения. Трябва да знаем, освен това, къде се намираме в момента. Реалността е, че европейския, се, европейския бюджет представлява 1% от БНР на всяка държава членка и е, представлява 2% от е, публичните разходи на Европейския съюз. Това са тенденциите през последните десетилетия, независимо е, от това, че предизвикателствата са се увеличили. За мен настоящия бюджет не е достатъчно амбициозен и не е достатъчно ангажиран от политическа гледна точка и не допринася един по-взаимосвързан Европейски съюз. Аз смятам, че тук в парламента имаме нужда да бъдем по-амбициозни и да предложим ресурси за следващата МФР, които отразяват и политическата воля и ангажимента, свързан с един по-сплутен Европейски съюз, един по-силен Европейски съюз. На трето, следващо място. За нас бюджетът трябва да бъде уеднаквен с целите за устойчивото развитие и трябва да бъде съставен по всеобхватен начин. Европейския бюджет трябва да откликва и на нуждите, свързани с изпълнението на целите за устойчивото развитие и да отговаря на възникналите предизвикателства. Следващата МФР е да обхваща и премахването на неравенствата между гражданите и територията териториите на Европейския съюз, бюджет, който да се фокусира върху опазването на планетата, справяне с им, измененията в климата. През 2015 всички държави и членки Европейския съюз подписаха и ратифицираха Парижкото споразумение. А сега обаче е време и да действаме. Европейския бюджет трябва да има предвид и екологизацията. Господин Барозо предложи преди години 20% от него да се заделя за мерки, свързани с околната среда. Този дял вече е много малък. Трябва в следващата МФР да се предвидят дори 30% за да се обхванат ангажиментите, които са поети от Европейския съюз от страна на Съединените щати, както и да се имат предвид целите за устойчивото развитие. Метод, има методология, която чрез която се изчисляват разходите за околната среда. Тази методология трябва да бъде преработена, да бъде по-всеобхватна, да бъде по-ясна за ем, ръководителите на проектите и да може да се наблюдават всички разходи. Трябва да се инвестира повече в нашето бъдеще да се инвестира повече в бъдещите поколения, да се инвестира в Еразъм, инициативата за младежка мобилност, да се инвестира в развитие на нови технологии, да се инвестира в инфраструктурни проекти и не трябва да се забравят инвестициите в културата. Научно-изследователската и развойна дейност трябва да ам, разполага с повече средства. Само 9%, 9% от разходите се отделят за изследвания в областта на околната среда. Има промяна а, в сравнение с предишната рамкова програма. Относно механизма за свързване на Европа, тези инвестиции трябва да се инвестират повече върху чистата енергия и транспортните мрежи. Друг приоритет и с това ще приключа Европейския съюз трябва да има политика, която да е проактивна относно миграцията. Този аспект трябва да бъде отразен в следващата МФР. Когато обсъждаме миграцията, основно в Европейския съюз се говори за осигуряването и опазването на границите, а по-скоро трябва да говорим за по-интелигентно управление на миграционните потоци, да станат те законни и по-сигурни трябва а, да се търсят а, альтернативи на а, програмата за презаселване. Освен това да има и политики за интеграция за мигрантите и бежанците и те да преминават и през курсове на обучение. Европейския съюз трябва да е последователно политическа и финансова гледна точка. Тук имам предвид, че трябва да знаем какво искаме да постигнем. Европейския съюз трябва да набира повече популярност извън Европейския съюз и по света, да работи за по-устойчиво развитие и в тази връзка имаме нужда от е, един силен Европейски съюз и да играе ролята на световен играч. Благодаря, господин Соле. Сега давам думата на колегите, които я поисках. Виждам, че Само национални депутати и сенатори искат да вземат думата. А, сега виждам и други, които искат да вземат думата. Госпожа Ан Мюлдер от Холандския парламент. Мога ли да говоря на холандски? Ам, бюджета означава да се прави избор. Това е ясно на всеки, който се занимава с бюджет. Трябва да се правят и трудни, трябва да се взимат и трудни решения, да се прави и труден избор. Трябва да се знае къде точно ще се пести. Не трябва да говорим само за средства и за цели. В Европейския парламент се говори, че трябва да се ам, разходват повече средства. Правителствата искат да отделят средства само когато необходимо. Или трябва да се пести, или трябва да се вдига данъците, но няма да станете по-популярни е, във времена, в които навсякъде се пести и в здравеопазването, и в други сектори Европа няма да стане по-популярна, ако увеличи и данъците. Един по-малък Европейски съюз означава по-малък парламент и по-малък бюджет. Защо да не е така? Е, може да дойдат предложения за повече разходи, но преди това трябва да се види по какъв начин е, се изразходват е, средствата по настоящия бюджет, дали това е ефективно. И виждаме всички ам, снимки от празни летища, празни пристанища и всички те са финансирани с европейски ам, средства относно европейските данъци. Не започвайте с това. Ам, е, нидерландските граждани не искат да се увеличават е, европейските данъци, как, така че не започвате с нещо такова. А, какво да, трябва да прави Европа? Трябва да спомага за разрешаване на международни проблеми, като сигурност, климат, околна среда и така нататък. Трябва да се види какви бяха приоритетите през 80-те години и да видим какво може да се направи по въпроса. Благодаря ви. Е. Благодаря, господин Молдър. Давам думата на госпожа Маргарита Маркиш. Мерси, президент. Господин председател, благодаря на всички онези, които взеха думата, на докладчиците и докладчиците в сянка, които ни говориха за напредване работата по вашите доклади. Искам да се спра на три проблема. Първо, политиката на сближаване и казаното от Изабел. Имам, имаме ли за цел да, да превърнем политиката за сближаване в уязвима политика? Не. Тя трябва да се справи с нови предизвикателства. Така че е необходимо да има нов вид, ново поколение политика на сближаването, която да включва и други раз, допълнителни политики. Когато говорим за миграцията, както каза испанският колега, трябва да има достъп до е, работа, до образование в метрополите, в големите градове. Тоест, политиката на сближаване не трябва да бъде уязвима, а напротив, още по- укрепнала. Второ, собствените ресурси. Има допълнителни нови предложения. Трябва да, да се обсъжда с, да се обсъдат проблемите с държавите членки. Някои от тях не са склонни да увеличат своите вноски. Те трябва да бъдат убедени, че политиката на отбрана и защита на границите е за тяхно благо и че те трябва да участват в финансирането на новите политики нашият министър-председател предлага е, такса върху финансовите, е, финансовите транзакции, както и екологична такса. Ще работиме, ще обсъдиме въпрос е, със собствените ресурси след малко, казва председател. А, нашият парламент създаде и нова допълнителна комисия, която да, прослед, да, прос, да проследява начина по който се водат преговорите по МФР. Благодаря госпожо Хосе Мануел Фернандеш, който е португалски депутат в Европейският парламент. Благодаря, господин председател. И имаме големи амбиции в Европейският съюз. Стратегията 2020 е една такава амбиция. Тя бе приета от всички, от всички парламенти, от всички държави членки. И искаме да постигнем всичко с 1% от БНД един процент, който въобще не е на висотата на нашите амбиции. Нашата, нашата дискусия трябва да, да почива на, на друг метод. Метода трябва да бъде добавяне, увеличаване, а не съкръщаване, намаляване всяка държава членка трябва да каже какво иска в повече за младите, за сближаването, за новаторството, за солидарността, за мобилността сред младите. И когато събереме всички тези цели, то тогава трябва да видиме колко ще са необходими. Едни казват 1,1, парламента казва 1,3. Но не сме постигнали всички цели на стратегията 2020. Имаме нови цели, свързани с отбраната и сигурността има нови, нови очаквания от страна на гражданите. Очаквани Брексит. Брексит означава като минимум 10 милиарда по-малко годишно. А общият а 1,3 означава към не повече от 170 милиарда. Това не е нищо за 27. И не, ви, не, не виждам защо съвета трябва да бъде против. Защото ако, ако се вслушаме в изявленията на всички държави членки, а, ако се, се вслушаме в техните очаквания, 1,3 няма да е достатъчно, за да бъдем на висотата на очакванията на гражданите. А, е, нашият колега Васил Кокош от Румъния. Благодаря ви, господин председател дебатът посветен на бъдещото финансиране на Европейския съюз не може да се води без да сме си извадили полуките от настояща многодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година. В рамките на тази многодишна финансова рамка средствата, които бяха предоставени на Европейския съюз, бяха използвани за да разполагат т.е. научните средства и да може да се изправи пред различните кризи и да отговори на политически приоритети на Европейския съюз. Всички положения обаче беше стана ясно, че недостатъчното равнище на средства възпрепятства Европейския съюз да изпълни всички си политически амбиции. Ето защо очевидно, че имаме нужда от реформа в структурите на финансирането бюджет на Европейския съюз, като тази предложена в доклада на Тимата председатели той е заклад на господин Монти от 2016 година. Ме нужда от една МФР, която да е по-предвидима, по-прозрачна, по-стабилна и по-разбираема за европейските граждани. Или казвам с други думи, имаме нужда от една истинска система на собствени е, ресурси, които в по-голяма степен да допринасят за финансирането на Европейският парламент. Тоест трябва да е поне на половината на това, половината от общите средства, т.е. толкова колкото внася държавите членки. Имаме нужда от повече прозрачност, от демократичен контрол върху тези приходи. В момента европейските граждани нямат достатъчно доверие в политиките, които се водят на европейско равнище. Защо? Защото през последните години се увеличи броя на инструментите и механизмите за финансиране в Европейския съюз, които бяха изготвени за в широка плеяда от цели и голяма част от тези инструменти на практика не се подлагат на контрол. Ето защо би следвало да обясним на гражданите по лесен и разбираем начин тази толкова сложна система. Трябва да и да променим тази толкова сложна система за финансиране на Европейския съюз. Имаме нужда от един бюджет на Европейския съюз, който да е по-близо до приоритетите на европейските граждани. Благодаря ви. Думата има Жуел Жиро главен докладчик на Комисията по финанси на Националното събра... събрание на Франция. Благодаря, господин председател. Действително ще обсъждам собствените ресурси малко по-късно, но ми се струва, че всички сме наясно, напускането на Обединеното кралство ще създаде сериозни проблеми за бюджета, но Брексит ни дава възможност и да поставим под обсъждане редица важни въпроси и както вече строих и миналата седмица в Талин, смятам, че трябва да поставим въпроса за отстъпките. Знаете, че Франция се противопоставя на системата на отстъпките и механизмите за корекции. Винаги са поддържали тази възможност. Знаете, че в Франция, например, плащаме 2 милиарда повече, включително и съгласно системата за ДДС, което представлява друг вид отстъпка за някои страни. Дебат, който водим обаче със сигурност ще се превърне в дебат за това кой, все, кой колко точно внася и затова се радвам на споразумението, което беше договорено между групата на социалистите и християнско демократическия съюз в Германия какви са приоритетите и те накратко бяха изградени преди малко. Те са много важни и са в сърцевината на европейския проект. И след това ми се струва, че е нормално по-богатите да допринасят за развитието на по-бедните. Това е водещ принцип на солидарност в Европейския парламент. Но дали все пак не може да се обмисли някаква възможност за прехвърляне на по-съществена част от средствата от структурните фондове към регионите, които са най-тежко засегнати от глобализацията или региони, които предпочитат повече структурни а, политики. Например, макрорегионалните стратегии действително са много интересен инструмент, който при нас е значително и който според мен трябва да използва в по-голяма степен. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Едер Гадича Балча на Европейски парламент. Благодаря, господин председател. Когато говорим за бюджет и бъдещето на Европейския съюз, винаги си казваме, че трябва да направиме повече с по-малко. И когато навледнеме в подробности, виждаме, че няма възможност да правиме повече с по-малко. Това трябва да е ясно. Така че ако, ако, ако искаме да направим повече, трябва да имаме повече пари в бюджета. Защото инак в противен случай ще, ще трябва да изпълняваме по-малко политики в Европейския съюз. И е, доказателство за това беше е, настоящата финансова рамка в, в, в, в един момент се сблъскахме с кризата с бежанците. Искахме да създадем един корпус на солидарността в Европа и в такъв случай какво трябваше да направим? Да потърсим пари на друго място. Така е. Ако искаме да продължим да имаме една ОСП и тя да бъде европейска, трябват средства. В противен случай те ще си я предадеме на, национ, на националните държави. Ако, ако искаме политика на сближаване, ако искаме солидарност между богатите и бедните, ни трябват повече средства. Това този политик обаче не е само за бедните, тя същевременно дава възможност за развитие и на другите региони, така че всички са печеливши. И второ, гъвкавостта. Откъде да, откъде да знаем какво ще стане сред близките 10 години? Никой няма отговор на въпроса какво ще стане. Затова са, ни е необходима повече гъвкавост ще има и допълнителни избори, ще има избори след една година. За това националните парламенти трябва да упражнат натиск над своите правителства за повече е, гъвкавост. И същевременно трябва да можем да свършим всичко до преди изборите, защото в е, противен случай просто ще загубим още две години. Господин Арат в момента от Ирландския парламент има думата. Благодаря, господин председателю. Чухаме, че фокусът в Брюксел Що се отнася до Брекзит, е свързан най-вече какво ще е въздействието върху бюджета след излизането на Обединеното кралство. И, ние подчертаваме а, нещо, което сме ам, подчертали и по време на посещението ви в Ирландия, че въздействието от Брекзит ще бъде компенсирано с друг вид въздействие, свързано с Ирландия. Възстановяването на економиката може да бъде е, засегнато между 4 и 9% на година след като се случи Брекзит. Искаме да използваме тази възможност да подчертаем, че тук не говорим само за въздействието върху бюджета, а и върху регионите. Ирландия ще бъде засегната по начин, по който няма да бъде засегната нито една друга страна. Стълбовете и приоритетите, които споменахте, са много важни, включително и миграцията, и те ще имат въздействие върху държави членки, които са на предна а, линия относно отбраната за страни, които са неутрални по своя характер. Тази тема може да представлява проблем относно киберсигурността. Е много важно да се говори по тази тема, когато се представи предложението за бюджета. Не трябва единствено да се говори за увеличаване на бюджета за отбраната, а и да се отредят допълнителни средства за киберсигурността. Оле, maintenant à Мария Дел Благодаря ви, думата има Мария Дела Марангулу. Е, Добър ден. Следващата многогодишна финансова рамка трябва да е част от една обща визия по-силна, по-интегрирана Европа. Една по-силна и по-интегрирана Европа е една Европа, която може да откликне по-добре на очакванията на гражданията. През последните години успяхме да постигнем успехи в политиката на сближаването многогодишната финансова рамка успя да изиграе своята роля, нека бъде така и в бъдеще. Защото на, нашата цел е благодат, благодат, благодатство на нашите граждани и пълна заетост. Необходимо е да имаме, раз, разбира се, един интегриран единен пазар, за, за да можем да бъдем по-конкурентоспособни и да имаме и повече и по-широка и по-разгърната политика на сближаване. Но разходите за политиката на сближаване ще, ще дадат много плодове за в бъдеще, защото те до сега бяха най-важните политики на инвестиция и спомогнаха за конвергиране на регионите. Регионите, които бяха много по-назад от другите, но същевременно дадаха възможност и за развитие на цялата Европа за едно по-добро економическо и финансово сближаване и помогнаха също така за инвестиции в бъдещето на Европа, в бъдещето на гражданите. Колкото до новите... Не, много ви моля, казва председателя. Многогодишната финансова рамка след 2020 година трябва да бъде възможност да се опрости да се опрости. Значи, ако обичате, госпожо, казва председателя. И също така, не, благодаря ви. Thank you very much, Chair. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, Брекзита не трябва да е повод е, за урязване на средствата. Момента трябва да се разглежда като възможност да се изясни каква Европа искаме ние, да се заложат приоритетите първо и след това да видим колко среща ни трябва, за да си постигнем целите. Да се види колко ресурси ще дойдат от е, държавите членки и колко ресурси от собствените ни средства. Трябва да видим а, да не се стигне до там, че а, когато разполагаме с, с средствата, да не се облагодетелстват само най-силните, когато се стигне до преговорите в съвета и до момента на разпределянето на средствата. Ние искаме всичко да бъде много добре обяснено, е, има нужда, разбира се, от някаква гъвкавост, но не искаме да има прекомерни разходи за някои политики. Не трябва да се подкрепя принципа за повече гъвкавост в сигурността. Основната полза за Европейския съюз е да остане жизнеспособен и силен, като се има предвид натиск от популистите и националистите. Европейската система трябва да функционира без да се самоизяжда самия Европейски съюз. Има някои функции, които трябва да изпълни европейския бюджет, да се финансира кохезията, да се създаде макроекономическа стабилност на европейско ниво, да се подсили преразпределянето на средствата и да се премахне неравенството и нещо друго, да се разпределят обществените блага по-справедливо. Не подкрепяме финансов министр без да му се предостави съответния инструмент да се намесва, т.е. да има свой собствен бюджет. Merci. Je vais demander à nos deux rapporteurs de tirer les conclusions. Благодаря ви, дам думата на докладчиците за обобщение в рамките на една минута на този, за съжаление, прекалено кратък дебат. Е, Искате да ви отговоря с да или не? Струва се, че както обикновено в политиката и мненията ни се разминават, което обогатява политическия живот. Някои от нас споделят мнението, че искаме да стане ясно какво искаме точно Европейския съюз и ние искаме повече от него, което значи, че искаме по-голям бюджет, но искаме много ясно да заявим дали искаме да запазим същото равнище, не същият бюджет, а същият стандарт както им, какъвто имахме преди Брексит, след Брексит. Как искаме да променим стандарта на политиките на Европейския съюз? Ако искате да запазим същият стандарт на политики, безспорно е много важно да е, определим наново колко ще ни струва всичко това и откъде ще намерим парите. Или чрез е, увеличаване на вноските на държавите членки, или чрез собствени приходоисточници. Целта ни не е да увеличим бюджета на Европейския съюз, но от Европейския парламент всички различни политически групи тук бихме искали много ясно да заявим, че за нас е много важно да не се намаляват амбициите на Европейския съюз. И ако правителствата решат както решиха, да добавят нови елементи, като отбраната, сигурността, ние пък задаваме въпроса. Добре, съгласни сме, но ако добавяме нови предизвикателства, откъде ще дойдат парите за тях? Или ще се определят нови приоритети и ще се отпускат допълнителни средства, или не. Ние, разбира се, сме за добавянето на тези предизвикателства, но при това положение е много важно да се уточни откъде ще дойдат средствата и е също толкова важно да се захрани с нови средства бюджета по адекватен начин. Благодаря ви. Изабел Тома има една минута. В рамките на една минута бих искал само да уточня нещо много важно. Не говорим за увеличаване на бюджета. Целта е да го запазим горе-долу на ръщата, на което се намира преди напускането на Обединеното кралство не само, че не сме готови да намалим амбициите си, тук да говоря от лично име, говоря за парламент, включително и за съвета. Не, ние дори предлагаме нови амбиции за Съюза. В случай, нека да проявим малко повече последователност. И на господин Малдър мога само да кажа, че именно това повтаряме. Не искаме нови програми без нови средства. Така че да, ако искаме да има нови програми, трябва да се гарантират и нови средства, за... към това се стремим. В заключение бих искал бих искала да поздравя португалският парламент за тази прекрасна инициатива. Много бих искала също нещо да се случи в всички национални парламенти. И Яна Обрихт и колегите от комисията по бюджети с мен на ваше разположение. Се срещнем с вас през целия този период. Благодаря ви. Преди да преминем към втората част от нашата среща и да дам думата на госпожа Евгения Ангелова, с ваше позволение ще ви отправя един призив вие сте членове на националните парламенти и се, поставя, се добавя и понятието е, добавена европейска стойност. Смятате ли, че има дейности на национално равнище, които предвид глобализацията не дават очакваните резултати на национално равнище? Дали не е дошло време предвид глобализацията те да се прехвърлят на европейско равнище? Или казвам с други думи, ако бюджет на Европейския съюз се увеличи, може би би трябвало с точно толкова, сколкото се увеличи бюджет на Европейския съюз да намалят националните бюджети. По този начин ще докажем, че има истинска европейска добавена стоеност. В някои области, като например изследванията на космоса, отбраната, миграцията, може би някои от разходите, които се правят на национално равнище, всъщност вече не са чак толкова нужни и може би би било по-разумно да се обмисли прехвърлянето на средства от национално на европейско равнище и да докажем по този начин, че като цяло увеличаването на публичните разходи на равнището на Европейския съюз чрез бюджет на Европейския съюз ни води до увеличаване на публичните разходи в Европа. Благодаря ви с което давам думата на госпожа Ангелова. Alors, nous, nous devons changer les, les rapporteurs. Чакаме докладчите да се сменят. Ще помоля Януш Левандовски и Жерар Депре да се присъединят към нас тук на председателската маса. Господин Виоти също ни напуска. И Алана Масур le rejoint. А, моля също така и Алян Лемосур да се присъедини към нас. Thank you, Honorable Chair. Uh, Dear colleagues, it's a great pleasure. Уважаеми колеги, за мен е голяма чест да съм съпредседател на това заседание съвместно с господин Артуи. Това е заседанието на Комисията по бюджет в Европейския парламент съвместно с Комисията средствата по бюджет от националните парламенти. България за първи път е председателка на съвета на Европейския съюз и е, ще се постараем да работим възможно най-ефективно. Многократно националните парламенти са показвали, че не са враждебно настроени. Смятам, че е важно да работим съвместно за благото на нашите граждани. Нашето сътрудничество може да допренесе за доближаването ни до европейските граждани. И това плодотворно сътрудничество трябва да е краъглен камък за всяка европейска политика. Съвместната дейност на депутатите е много а, важна, като се има предвид а, нарастващия популизъм и липса на доверие в а, държавните институции като цяло. Европейския проект а, беше очертан в началото си от Жак Делор да има а, съревнование, сътрудничество и солидарност, като всички водят до общи усилия на политическо-интелектуално ниво да се стига до съвместни решения, така че да се върви напред, като се превъзмогват трудностите. Младите хора и образователните институции трябва да играят важна роля за бъдещето на Европа, като внесат свеж полах. Европейския съюз трябва да отговаря на най-високите очаквания на нашите граждани. Обезпокояващо е, че от Втората световна война насам съществува истински риск младите поколения да са по-бедни от своите родители. Европейския съюз се счита за много отдалечен от ежедневието на гражданите. Гражданите искат Европейския съюз да предлага адекватни решения на съществуващите проблеми. Освен това, е, гражданите е, питат по какъв начин е, Европейския съюз може да подобри техния стандарт на живот и искат ясен отговор. Ние, депутатите, трябва да дадем този отговор и трябва да сме много искрени в отговора, който ще дадем. В противен случай сам всичко ще изглежда поза. Мир, солидарност, просперитет, равенство, благоденствие и устойчивост. Това са много важни а, теми. Има принцип, който ни обединява нас, европейците, защото винаги съвместно сме постигали успех. Европейския съюз има нужда от сила и решителност, за да може по-добре да, да откликне на очакванията на гражданите в областта на економиката, сигурността, социалното включване, ем, околната среда и разбира се и по отношение на измененията в климата. Важно е за Европа да се справи пред технологичните предизвикателства, да има устойчиво развитие в бъдеще за всички наши граждани. Живеем в един много бързо променящ се свят и нашите граждани имат нужда от възмо... нови възможности от закрила. Новият бюджет през след 2020 година трябва да бъде обсъден а, публично. Трябва да се види какви са грижите на нашите граждани и да ги вземем предвид. Съобщението за действията на Европейския съюз трябва да е сред нашите основни цели. Дори революционните идеи понякога а, може а, да бъдат обречени на неуспех, ако а, нямат подкрепа на гражданите. Политическата визия на МФР е до 27 година е важна за социално-економическото развитие на Европейския съюз през следващото десетилетие. Предложението на комисията ще включва и разходите и приходите по нашия бюджет. Дебатите са много сериозни и ще се навлезе в подробности, когато имаме конкретните разчети на Европейската комисия. Опитвам се да съкратя времето си и сега давам думата на господин Левандовски и на Жерар Допре, които са докладчици по темата за собствените ресурси. Имате думата. Thank you. Good evening. Uh, we are two but one voice. And... Двама, док... двама докладчици говориме с един единен глас. и представляваме различни избиратели. Но в момента обсъждаме предимно проходите, приходите а, с а, говоря под а, контрола на нашия приятел Аляля Масур, който е живата памет на това, което опитахме да направим на предишните преговори и Миналия път аз бях зад предложението на комисията за опростяване на ДДС и други предложения, но това означаваше, разбира се, премахване на ам, отстъпката на британците. Може да си представите, че отговор от Лондон беше веднага не, както и а, е, дирекцията на държавите членки относно таксата за финансовите транзакции. Но знаете, че Брексита може да бъде в момента и една нова възможност за намиране източници на свежи пари. Нашата комисия, разбира се, трябва да бъде много смела, но разбира се, не трябва да бъде и провокативна. Ние Нека не забравяме, че облагането, данъчното облагане е правомощие на националните парламенти и трябва да го остане. Но, цел... Но целта е да имаме по-прозрачен бюджет. Тоест, колкото, но колкото колкото повече а, е, националните вноски се разглеждат като а, е, а, е, изплащане, а не като инвестиция, толкова а, повече ще бъде трудна преговорите. Но критикте Системата беше много критикувана от Многократно обсъждахме откъде да дойдат нови ресурси с а, Жерар Депре. Много се опитахме да, да намериме някакъв изход. Трудно. ДДС, разбира се, винаги данъка за финансовите транзакции. Не. Не става дума за данък върху финансовата дейност, а просто е, данък върху самите е, транзакции. като разбира се няма да, това няма да се отнася и до частните е, транзакции, свързани с е, отделните граждани. Също така данък за цифровите предприятия, както и данък или такса, което да има екологична насоченост. В моята страна в момента е много трудно да да намериме някакъв данък, или такса, която да насърчава еколо, екологизацията. За момента решението е митническа ставка за стоки, които идват от трети страни, където не се прилага нещо като СТЕ и така нататък. А, също така им, имало е и предложения за а, облагане на заплатите на работещите в институциите, както и а, приходи проистичащи от глоби и други. Благодаря, господин Левандовски. Господин Депре, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с казането от колегата и съдокладчик Януш Левандовски. Бих искал с няколко думи да направя така уточнение. Ясно е, че са необходими допълнителни свежи ресурси в Европейския съюз. Някои казват, че европейският бюджет се увеличава, че той тежи на държавите членки. Но ако погледнете назад, ще видите, че в 80-те години европейският бюджет е представлявал 1,25 от БНД, докато 2014-2020 година той е представляван 1,02 от БНД. Тоест, той спрямо създадените блага в Европейския съюз, бюджета е намалял. Второ, нетни, контру... Е, нетни вносители и нетни получатели. Но много, много, много често нетните вносители не отчитат преимуществата и печалбите от единният пазар необходимо. Тоест, печалбата от единната валута от единните норми. Три. Ние призоваваме към собствени, нови собствени ресурси, за да компенсираме Брексита от една страна и за да посрещнеме новите предизвикателства от друга страна. Много от вас споменаха, че трябва да бъдем по-добри, да усъвършенстваме нашата дейност в дадени области, като например управлението на границите за повече сигурност, за да има повече е, баланс във вътрешното управление на европейските е, общества. Сега ще ви предложа четири варианта. Минимум сценарий 4 милиарда за управление на границите за 7 години и 150 милиарда, това е максималният вариант, максималния сценарий. Тоест, ние трябва да избереме своите е, цели, своите приоритети и с цел и да намериме необходимите средства, за да можем да ги постигнем. Утре няма да създаваме европейски данък – не, няма да създаваме европейски данък, е, решен от Европейската комисия, парламент и съвета. Както каза Януш, данъчното облагане си остава прерогатива на националните парламенти. Но ще има ще има прераз, преразпределение на някакъв процент от ДДС към европейският бюджет. Това не, това не означава, че ще създаде ново ДДС. Същото въжи за е, единното корпоративно облагане. Същото въжи и за така наречените зелени такси или зелени данъци. Тоест, ние не създаваме нови данъци, нови европейски данъци, а преразпределяме или пренасочваме средства, които са е, предоставени от държавите членки по силата на някакво техно законодателство. И също така ние няма да премахнеме националните вноски. Не, ние ще намалиме тяхното, отно, техния относителен дял в европейският бюджет. Ня... Някои казват, че националните вноски ще бъдат премахнати. Не, те просто ще, ние ще намалиме с 40% дела им в европейския бюджет, като този дял ще бъде компенсиран с други е, вноски. Благодаря, господин Депре. А сега давам думата на господин Ален Ламесур, член на групата на високо равнище за собствени ресурси. Имате думата. Президент. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се спра на няколко забележки, които вече бяха направени от колегите. Първо, трябва ясно да си дадем сметка, че реформата на бюджета на Европейския съюз, на финансирането на бюджета на Европейския съюз е неизбежна. И е неизбежна, защото все повече се задълбочава натиска от една страна с намаляването на националните вноски, които ще намалят още повече с излизането на е, обедено кралство Европейски съюз от една страна и с е, увеличаването на амбициите на Европейския съюз, е, новите политики, които вече бяха одобрени и от Европейския съвет, и от държавите членки, от националните парламенти, в частност политиката за управление на миграцията, за борба с тероризма политиките в областта на климата, като и новите партньорства, които искаме да изградим с страните от Африка. За да финансираме тези нови наши потребности. Към момента създада, създавахме фонд, независимо дали го наричахме доверителен фонд или нещо друго, за всеки ново появил се проблем. Крайно време е да сложим край на тази система на разхищение и да се върнем към една единна бюджетна система с общи ресурси. На второ място, тази реформа по никакъв начин не е революционна, както каза и Жерар Депре. Не става въпрос за прехвърляне на бюджетния, бюджетния суверенитет. Бюджетния суверенитет си остава в процеса на националните парламенти във всяка държава членка. Целта на тази реформа е Европейския съюз да се превърне в някаква форма на териториална единица. Във Франция, например, даваме възможност на отделни региони или на отделни градове да имат собствени финансови ресурси, като разрешението се дава от Националната асамблея на Франция и се дава възможност на съответните териториални единици да се възползват от финансовите средства, които са събрали чрез данъчно облагане, като предварително се определя главна граница за това данъчно облагане. И не бива да забравяме, че през първите 20 години на съществуването на Европейската економическа общност, как се наричаше тогава, Европейската економическа общност функционираше само с собствени ресурси, без вноски от държавите членки. И това е заложено от самото начало на общността в договорите. Тогава те средства идваха най вече от митата, когато политиката беше протекционистка, основаваше се на една система на ДДС, която много добре функционираше, от тогава тя напълно беше е, разбита. И от е, един данък, който сега може да се определи като федерален данък, но тогава беше прият от всички. Ставаше въпроса за данъка върху металогичната индустрия, който беше е, наложен в рамките на общността за е, въглища и стомана. И е, тази система функционираше в продължение на преди 20 години, после сега беше променена и в момента функционира в много по-голяма степен от вноските, идващи в основата на бедните на държавите членки. Но пак казвам, тази реформа не е революционна. Различните варианти няма да ги споменавам отново. Мога само да кажа, че съм напълно съгласен с предложенията, направени от докладчиците на Европейския парламент. Мога само да подчертая, че при всички случаи, ако се стигне до единодушие на министрите на финансите на държавите членки за даден собствен ресурс, крайната, окончателната дума е в ръцете на националните парламенти и всеки един от националните парламенти имат вето, т.е. в това отношение няма нищо какво да се притеснявате. И последната ми забележка ми дава възможност да повторя това, което преди малко каза с пълно основание председателят Артюи. Трябва да се уверим, че за всяко допълнително евро, което се изразходва в Брюксел, се правят економии поне в размера на 1 евро на национално равнище. И ако се вземе решението, че дадено правомощие ще се предостави в по-голяма степен на европейско равнище, съвсем естествено ще бъде да се прехвърлят на европейско равнище финанс... средствата, свързани с тези правомощия. Говорим за финансовите средства, за човешките ресурси и възможности за финансиране на тези политики чрез данъчни приходи. И трябва също така да гарантираме на данокоплатите, които са си същите, Тоест, националните данокопаци, които плащат данъците си, независимо дали политика, съответната политика се ръководи на национално, европейско и регионално равнище. Да трябва да гарантираме на на че това прехвърляне на правомощията не води до увеличаване на данъчното облагане, дори напротив, че ще се подобри разходването на тези средства. Ето защо ви предлагам да се свързва в една мрежа националните аудитиращи органи и Европейската сметна палата, които да гарантира, че всеки път, когато се увеличава дата на Европейска администрация, всеки път, когато се прехвърля дата на правомощие на европейско равнище, се спазва този принцип на бюджетно единство. Тоест, бюджетното измерение на принципа на субсидиарност трябва да се провери буквално за всяко едно евро. Благодаря ви. Thank you for, uh... Благодаря ви че записахте в отделеното ви време, господин Ламасура. Сега преминаваме към колегите от националните парламенти. Започваме с господин Андрей Шлахта от Полша. Разполагате с две минути. Моля ви да, да го спазите. Благодаря, госпожо председател. Казахте по-рано, че националните парламенти ще получат думата и могат да изкажат свободно позицията си и ще направя това от името на полския народ и полското правителство. Ние сме готови да водим дебат за МФР след 2020 година. Знаем пред какви предизвикателства сме изправени. Ние знаем, че трябва да мислим за сигурността на гражданите. Не става дума само за военната, но и за енергийната сигурност. Ето защо имаме ясна позиция, свързано с Северен поток 2. Ние смятаме, че изпълнението на приоритетите трябва да отговаря на целите на кохезионната политика и на селскостопанската политика. Имаме нужда от един амбициозен подход, що се отнася до европейския бюджет. Не смятаме, че европейският бюджет трябва да е по-малък Заинтересовани сме от предложението на господин Йотингър. Той предложи европейския бюджет да представлява 1,3% от БНР. От БНП на всяка държава членка. Собствените ресурси също трябва да бъдат увеличени. Благодаря ви. Thank you and then... Аз ви благодаря. А сега думата има господин Бjörn Вичел от Швеция. Tack. Jag vill först kommentera budgetdiskussionen. Den svenska positionen är... Благодаря. Нашата ди... Ние подкрепяме Европейския съюз. Ам подкрепата в Швеция дори се засилва ам, въпреки Брекзит. Има желание ам, да се увеличат средства, докато да се влят в европейския бюджет и смятам, че тук вече ще има а, противодействие. Брекзит трябва да доведе до това европейски логика да бъде променена. Когато се говори за теми като миграцията или климата, трябва да има средства от други източници. А, а селско-стопанската политика също може да бъде обект на спестявания. Ако увеличим данъците, не значи, че а, ще ще стимулираме економическия растеж и ще имаме една по-социална Европа. Трябва да помислим дали ам, данъчното облагане на европейско ниво няма да доведе до това държавите членки на национално ниво да изгубят някои възможности, свързани с данъчното облагане. Трябва действаме така, че да не ограничаваме данъчните политики на национално ниво. Uh, uh, Господин Хосе Мануел Фернандес от Португалия. Благодаря ви. Дискусията е много важна. И която много лесно може да прерасне в популизъм. Виждам, че има хора, които искат да укрепят бюджета, но без нови собствени ресурси което по своя страна ще значи по-големи вноски от държавите членки и съответно увеличаване на данъчното облагане за данокоплаците. И трябва да обясним също така, че ако искаме да увеличим бюджета, най-лесният начин да го сторим е чрез собствени ресурси, които да не са вид наказание или да са в ущърп на гражданите. Има и други системи, които са альтернативни на системите с националните вноски. А пък мислите на финансите се държат сякаш бюджета е техен. някой дори се мятат за по-големи собственици от останалите чрез тази система се стига до много погрешното разграничение между нетни вносители и нетно благодетелствани от бюджета. Припомням ви, че близо 95% от а, приходите в бюджета идват от държавите членки и че Франция и Германия, например, осигуряват 38% от бюджета на 28-те държави членки. И трябва да стане ясно, че гражданите, всички граждани всъщност, трябва да бъдат собственици на този бюджет. И че всяка една държава членка всъщност е облагодетелствана, се възползва от този бюджет. Дори и онези, които внасят повече отколкото получават, все пак а, са бенефициери на други общи блага. Не знам дали а, гражданите са наясно, че 94% от бюджета представляват инвестиции. и че близо 80% от тези средства за инвестиции се връщат обратно от държавите членки. В заключение, в близко време трябва да си дадем сметка каква ще бъде цената на липсата на политиката, с която разполагаме. Смятам, че Обединеното кралство е един от е, нетните вносители започва да си дава сметка колко ще им струва излизането от Европейския съюз и си дава сметка, че цената е по-висока, отколкото цената, която плащат в момента като членове на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Фернандеш. Сега там думата на госпожа Сабин Деле от Франция. Моля ви, се придържате в рамките на две минути. Благодаря ви. Струва ми се, че ако следим дебата от самото начало, става ясно, че сме изпълнени по-скоро от политически, пред един политически въпрос, въпрос свързан с политическа воля и ми се струва, че всички вече сме съгласни. Реформата е неизбежна, това е ясно, но въпросът е дали сме една общност с подопределена съдба или не? Това е един въпрос, на който трябва да, да дадем отговор и ние, и да, гражданите ни, които са данокоплаците. И мисля, че не можем повече да избягваме да зададем тези въпроси. Ако ние националните парламенти и Европейски парламент трябва да одобрим бюджета, трябва да бъдем подотчетни на гражданите, на донокоплаците. И мисля, че е дошъл момента, както Франция, да се предложи допитване до гражданите, както предложи президентът Макрон. 27 държави членки се съгласиха Защото да зададем въпроса директно на гражданите, какви са приоритетите, какви са големите предизвикателства, на които трябва да се отговори на европейско равнище. Оттам нататък ще разполагаме, може би, с малко повече поле за действие, за да вземем решение относно бюджета. Благодаря ви. Аз ви благодаря за това, че изпадахте времето си за изказване. И а, последна думата получава госпожа Изабел Тома, докладчикът ни за МФР. Oui, merci Благодаря, госпожо председател. Само една минута. Това Работата, свършена от групата на високо равнище, в която участва господин Лемасур и в нашата работа, може да се намери много сходство. Конвергирахме към една и съща цел. Трябва да се намерят собствени средства, които да бъдат да, да, да, да спомогнат за у, намаляване, за улекотяване на националните бюджети. Тоест европейския бюджет да не е тежест за националните бюджети. Виждате също, също така в нашите предложения имат нашите предложения имат за цел да не бъдат облагани допълнително нашите граждани, а да бъдат облагани онези, които не участват в финансирането на общественото благо, като същевременно се възползват от него. Виждате, това са нашите предложения. Благодаря, госпожа Томас. Немаме, не разполагаме вече с време, така че ще дам думата на нашите е, оратори за 30 секунди, ако искат. Е да се опитаме да направим резюме. Става, разбира се, става дума за нови ресурси и за един процент от е, БНД. То всъщност това като цяло ще бъде едно напасване на националните бюджети. В собствените ресурси не са нещо, което може да се предвиди. Как да превърнем една невъзможна мисия в възможна мисия? Надявам се, че българското председателство по предложението на Отингер ще имат превес над Австрия. Защото това са решаващи 6 месеца. Ако искаме до 2019 година да приключиме с МФР, австрийското председателство ще е решаващо. Как да превърнем тази мисия? Да, благодаря, госпожо председател. От този кратък обмен бе изтъкнато следното. За да оправдаеме средствата, които искаме и средствата, които разходваме, трябва да се разберем за това какво искаме да направим заедно, какво ни свързва. Мисля, че в този обмен на мнения и се изтък стана ясно, че трябва да се на, намери един баланс между политиките, които искаме да запазиме. Всички говориха за сближаването, за селскостопанската политика и от друга страна новите предизвикателства, които изискват повече средства и повече е, цели. Ако искаме наистина да бъдем единни и да имаме обща съдба. Благодаря ви. Искам само да да ви припомня девиза на българското председателство. Е, обединението прави е, силата и искам само да ви припомня също така, че вечерата е в 7 часа в е, Дома на европейската история разполагаме едва с 5 минути. Благодаря ви за участие. Очакваме много от е, българското председателство.